Ça marche maintenant German is an unknown uh, language. Hm? Ich fange nochmal an. Ще започна отново. Исках да се върна на прецизния въпрос на госпожа Кресле. Тя зададе съвсем простичък въпрос. Какви средства са били изплатени до 31.8.2009 година. Вие обяснявате в подробности защо са се случили плащанията, но не казвате колко, не давате количественото измерение. Господин генерален директор, бихте ли могли да ни дадете тези цифри в писмена форма? Да, това ще стане преди следващото ни заседание. Благодаря. Иначе господин генералният директор ще бъде подложен на тежки мъчения. А сега докладчика, моля, за заключение. Господин председател, трябва да призная, че вече не сме едва ли не в заседание на закрити врата, така че ще бъда кратък. Първо, искам да благодаря на колегите за подкрепата в дебата а също така да отправя едно послание към всички, най-вече към съвета, а именно, че тази комисия подкрепя първото четене на парламента. Това означава, че аз съм в също толкова тежка ситуация, както и председателя на съвета. И ще трябва определено да се пожертваме това ще бъде много трудна работа по време на преговорите и по процедурата за помирение. Нека да уточня нещо. Дебата относно Козлодуй не е дебат между Европейския парламент и България. Няма никакви съмнения, че ние бихме желали да платим тези средства. Подкрепяме идеята за това задължение. Но дебата тук се съсредоточава върху инструментите, чрез които ние можем да постигнем тези плащания. И аз не съм убеден, че това, което комисията ни предлага, е най-доброто решение. И не мисля, че можем да се справим с това предложение сега, като и усилим преди всички останали трудности. Но от друга страна е вярно, че няма време да чакаме за допълнителни финансирания. И посланието на парламента е общо. Ние трябва да започнем финансирането чрез гъвкавостта. Това не е просто обещание, че ще използваме непрекъснато гъвкавостта. Това ще бъде абсурдно и подкрепям критиката по подобно решение. Но определено имаме голям проблем и ще се опитаме да разрешим нещата, които можем да решим сега. Но не можем от сега да решим проблемите за следващата година. Чух интересни послания от страна на комисията. Мисля, че имаме нужда от лична дискусия по някои от точките, било то след заседанието или утре, за да сме наясно с цялата картина, защото някои от нещата, които бяха казани, представляваха определено изненада за мен, но ще направя всичко възможно да разбера вашата позиция. Определено няма да е лесно. На този етап ще се спра до тук. Благодаря, господин докладчик. Благодаря на всички колеги, благодаря на генералния директор на комисията. Мисля, че определено можехме, можахме за тези два часа да обменим много полезни мнения, нещо, което ще помогне на процедурата по помирение е, други ден. И една крайна забележка относно козлото и лично аз извличам следното заключение – от проблема. А именно, че трябва да бъдем много внимателни към правното основание и също така да избягваме да си поставяме допълнителни ограничения, когато искаме да насърчим Европейския съюз да действа и то бързо. Целта на плана за възстановяване на економиката беше той да влезе в сила и да действа бързо – да ни помогне да сключим сделки, да ги платим и да засилим економическата активност. И то в, да накараме да се обърне към, а, примерно, новите енергийни източници и към чиста енергия. Тоест, планът си имаше една по-ясна цел в началото, а не то не беше абстрактен. И може да се каже, че затварянето на Козлодой и а, обезопасяването им и превръщането на производството на електроенергия в България в зелена, чиста енергия, която ще спаси планетата, това е също част от нашия план за а, възстановяване на економиката. Няма нужда да се правят някакви бюджетни акробатики. А сега моля да преминем към процедурата по гласуване. И тук присъства Видал Квадрас, който е заместник-председател на парламента, занимаващ се с политиката по бюджета. Искам да се извиня пред него първо за закъснението, което имаме в дневният ред, но дискусията определено беше важна и трудна. И също така ще ви предложа, за да не го бавим повече, да минем директно към точка 9 от дневния ред, а именно проекта за преводи за други раздели, други институции. Докладчикът е Янош Левандовски и можем да започнем с точка C17, нещо, което засяга парламента, а също така и господин Букрус, както и Левендовски, ще вземат думата. Господин докладчик. Благодаря. Преди да влезем в проблемната точка C17, нека да кажа няколко думи по 21 точка. 21, която също беше изградена от нас и представляваше част от противоречията на миналата среща. Дори се беше, беше предвидено да се, да се проведе друго заседание. В крайна сметка това допълнително заседание беше отменено и се отмени също и проблемния превод 21. Нямаше нужда от подобна среща, защото групите решиха, че не искат такава. А сега остава точка C17, която засяга една сграда. Като политическа стратегия, нещата са ясни. Господин Видал Кадрас със сигурност ще потвърди. Ние имаме зелена светлина за закупуването на тази сграда, а също така и а, зелена светлина по финансовата структура на сделката. Имаме много сложна конструкция на сделката, където се казва с опция за закупуване и а, сделката трябва да бъде извършена до 2011. И ние или ще трябва да се съсредоточим върху чисто бюджетното измерение и там, в такъв случай, можем да продължим. Защото нашата комисия винаги е предпочитала да купува, а не да наема. Това е традиционната стратегия за намаляване на бюджетната тежест за в бъдеще. Но има и други измерения в това решение – Например, предполагам докладчикът Бокруш сигурно ще каже за някой от тях, защото ние искаме да включим това решение в обща стратегия за сградите на институциите, а не просто да действаме случай по случай. И искам, господин председател, ако може, да дадете думата на останалите които са включени в проблемите за тази сграда. Благодаря, господин докладчик. Господин заместник председател, искате ли да вземете думата сега или след господин Букруш? Както искате. А, благодаря. Може би е първо да... добре да слушаме господин Букруш. Thank you very much. Благодаря ви много. Абсолютно Подкрепям казаното от приятели ми Левандовски. Бюджетните проблеми са тясно свързани с небюджетни проблеми, но но тук не става дума само за политика, свързана с сградния фонд, а си има и, и чисто финансова страна. След много подробно проучване мога да кажа, че Комисията по бюджетен контрол излезе с положителна позиция. Това разбира се не значи автоматичен трансфер. Ще се върна към това по-късно, но има някои проблеми, които все още не са доуточнени. Три от тях трябва да бъдат обект на допълнително разискване и то в а, така много бързо трябва да стане това, през за да може да не нарушиме сроковете за сделката. А, по принцип решението трябва да се вземе е, предвид две, е, две неща. Първо, необходимо е допълнително пространство и а, другото е, че тази сграда е много добре разположена. Тя просто е, е до нашите сгради. А, много, много ви моля да обърнете внимание на това, което искам да кажа. Става дума за, за една половинка сграда, а и много скоро ще продадат и другата половина от сградата. Така че в един момент ще може да има възможност да се, да се купи цялата сграда на, един, на, на, на много приемлива цена. Така че. Трябва да, да имаме и това предвид, че и втората част ще, се, ще се продава в най-скоро време, така че няма да, няма да купим само едната част, а бихме могли да купим и двете. А, а, миналия път а, в дискусията а, обсъдихме проблемите свързани с, азбеста. Разбира се, зелените така много обръщат много голямо внимание на подобен проблем, но, но и всички ние сме загрижени от това получихме един документ на 17, от 17 страници на фламански. През уикенда, забележете, успяхме да го прегледаме. И според този документ, да, наистина има азбест в а, сградата. най-после това бе признато. А, там а, на канализациите. Има, значи има там в, в, по, по, по канализациите, тръбите и така нататък има азбест. Той може да се, е, да се махне, обаче има и азбест в самата сграда, в, е, при, бил е заложен азбест при строителството и той не може да се махне и това е повече от 1000 на кубически метър, което е всъщност два пъти повече от допустимите прагове. Така че в а, следващите години ще се сблъскаме с проблем. Още повече, че в документа пише, че всяка година ще трябва, трябва да, се, да се контролира. Така че парламента трябва поне да намали пасивите. Защото азбеста е повече от допастимите норми е, норми, които са а, прияти от СЗО. Така че а, може би ще се наложи нали, да, се, да се маха този азбест в даден момент, ще трябва хората да се местат и така нататък. Така. Считаме. че сега зависи за, за, за, за какво ще се използва тази сграда. Е, тя няма да, няма да е подходяща за е, бюра на депутатите, но би могла да бъде много подходяща за, е, за администрацията на парламент. И още нещо. Това, разбира се, има отражение за от цената. И сега, що се отнася до финансовата част на нещата. Аз не, не задължително съм съгласен, но разбирам, че Европейския парламент предпочита сега да купува вместо да, да наема. Сега няма да, да подхранвам тази дискусия, но кога, ако искаме да купуваме, не трябва да забравяме, че първо е, белгийското правителство има иска за 7 милиона за реконструкцията тук. А, 70, 70, извинявайте, 70. 70 милиона. Аз не съм виждала, виждал този иск. Но се разби, разбирам, поне така говорят, че има такъв иск за реконструкцията на гарата Люксембург. А, така че а, когато преразглеждаме нашите активи и пасиви, трябва да видим как, какъв, е, какъв е баланса, какво е салдото, вместо да говорим за бъдещи бюджет. И да видим какво ще направим с, с този иск. И... А, и нещата могат да се да много да се упростат от гледна точка на структурата, на процедурата за закупуване. Затова струва ми се, че е много важно да, да, да, да, да знаете за различните аспекти, да видите различните точки, но мога да ви кажа, че принципно е, подкрепям закупуването на тази сграда. Благодаря, скъпи колега, благодаря за, за дълбочения анализ, който направихте на това досие. А преди да дам думата на господин Видал Квадрас, господин Гайер имате думата. Благодаря, господин председател. Аз преди се изказвах по тази тема и искам да го сторя и сега. Парламентът купува вместо да найма. Това е разумно, ако цените на недвижимостите се повишават. В противен случай това не е разумно. И ако нямаме други аргументи, а, освен аргумента, че винаги така сме процедирали, това е лош аргумент. Какво би могло да се получи да купим една сграда с много офиси? И искам да кажа, това са около 125 нови бюра за държава членка. Сега имаме нужда от нови, от помещения за нови работни места, но въпросът е доколко разумно може да решим тази ситуация. Според мен, купуването на недвижимости в момента не е разумно, особено като се има предвид и правния аспект на тази сграда. На второ място аспеста. Не зная точно е, доколко е, профсъюзите са защитавали правата на работниците за безопасно място на труд, но в Германия, когато има една такава ситуация и има риск за здравето на служителите, това е много сериозен проблем, защото азбеста, знаем, предизвиква рак на белите дробове. Трябва да е ясно, според мене, за тези хора, които ще работят в тези сгради, трябва да е сигурно, че тези хора не са подложени на здравен риск. В противен случай, цената трябва да се намали защото ще трябва да се полагат допълнителни разходи за опазване на здравето на служителите в тези сгради. Аз съм доста резервиран по тази точка и ще препоръчам резервираност и на членовете на моята политическа група. Благодаря. Президент, vous la Уважаеми колега, благодаря. Сега давам думата на Съместник председателя Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на членовете на бюджетната комисия за вашето ясно мнение по тази тема. Както всички знаете, Европейският парламент е подложен на натиск за разширение, така да се каже, по за причини с влизането в сила на Лисабонския договор, Ни ще трябва наистина да увеличим персонала си. И също така леко броя на депутатите. И ще има нов статут за членовете и за асистентите и евентуално ще има допълнителни разширявания на Европейския съюз. Така че ще имаме нужда от а, повече място. В момента използвам почти 100% от наличните ни помещения и определено ще имаме нужда от нови помещения в краткосрочен план. Започнаха важни промени в някои от сградите, например в PHS и други, но именно по тези причини ще ни трябва още допълнително място, за да прехвърлим временно хората от сградите в ремонт в други. Така че, когато имаме възможност да закупим сгради близо до парламента и сградата на номер едно на улица Трев, не може да бъде пропусната възможност. И ние отпускаме средствата по различни критерии, според това каква употреба ще дадем на сградата и как ще оптимизираме ефективността й. Причините, поради които предпочитаме да купуваме, а не да наемаме, всички знаете какви са тези причини, а именно, че се пестят пари в дългосрочен план, а също се, имаме големи предимства, що се отнася до различните такси и данъци спрямо белгийското законодателство. евентуалната възможност за сключване на договор за наемане от 99-та с възможността за закупуване не е най-добрата идея. Трябва да използваме системата, която от своя страна ни дава преимущества от гледна точка данъчни облегчения, когато купуваме. Сградата на номер едно улица Трев беше сертифицирана без азбест според контролите от януари тази година. Тоест, сградата не представлява никакъв риск за човешкото здраве при правилна поддръжка, разбира се. Така, както каза обаче господин Бокруш, ние ще осъществяваме редовен контрол на концентрацията на азбест в сградата. Така че присъствието на азбест в тази сграда съответства на правните разпоредби в тази област. Пазар на недвижимите имоти в европейската част, така да се каже, на Брюксел, не само, че не а, намаля, а се увеличи по съвсем ясни причини, защото има много голямо търсене на физическо място в, тази, в този квартал на Брюксел. И именно за това сега е много подходящ момент да се купи, защото за следващите години, според всички предвиждания, цените на недвижимите имоти в Европейския квартал на Брюксел ще се увеличават. Така че определено съм доволен да чуя от господин Левандовски и от господин Бокоров, че те са за нашето становище, а именно, че купуването на тази сграда е великолепна възможност за... и че цената, която е платена, според всички експерти, е съвсем нормална за пазара. Та, от гледна точка цена, пазарна цена и разположение на мястото, повърхност, което представлява 7000 квадратни метра, а и самата същност на сградата, която в момента се обновява, нещо, което ще струва около 2 милиона евро. Та, да. всичките тези показатели, когато се вземат предвид, мисля, че както каза господин Бокруш, ще ни струват 22,5 милиона евро и тези средства ще дойдат в пуснатия фон, а след това ще имаме допълнителна сума от около 9 милиона, която ще бъде отпусната от маржа на резерва. На тази комисия беше представена всичката информация за сградата. Минали октомври, също така и миналата седмица имаше нови елементи. И, и бюрото счита, че закупуването на тази сграда е изключителна възможност, която не бихме могли да си позволим да изпуснем. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател. Госпожа Холмайер. Господин председател, аз смятам, че е по-добре наистина да купуваме, за разлика от колегата от социал-демократите. По-добре е да купуваме, вместо да вземаме под найем, дори и в моментната ситуация. И мисля, че наистина имаме нужда от повече пространство, от повече площ. Хубаво е, че сградата е в близост до Европейския парламент и може да се ползва. Това е положителното. Не е много ясно обаче, че е, цените тук на тези сгради са, над, са с около 33% над пазарните цени, но когато човек не може да си е, избира сградата както му се иска, то това е една добра възможност. Сега, че няма планове, е, това е недостатък и може би е хубаво да получим един добър преглед на цялостната ситуация, какви ще са ни нуждите, за да може да планираме. Но е ясно, че имаме нужда от допълнително пространство. Сега, азбеста, той е не само опасен за здравето, но вследствие на азбеста ще са необходими допълнителни ремонти и това ще са около 2,5 милиона допълнителни разходи за отстраняване на последствията на азбеста, например климатични е, инсталации и подобни. Аз говоря от опит от моята страна, и зная, че в рамките на 5 години след закупуване на сградата даже има много голяма нужда от допълнителни ремонтни работи. Всички тези разходи трябва да се вземат предвид. Е, всеки, който би купил тази сграда, би искал съответната информация и би преговарял за намаляване на цената. Т.е. да имаме правно основание. Защото дори и оценката да казва, че концентрациите на азбест не са толкова високи, аз трябва да кажа, че съм видяла случай, когато след даже 10 годишно ползване на дадената сграда се установява, че има асбест в съчетание с бетона и той оказва съответните въздействия. А, хубав е доклада на Фламандски, но там е записано, че, а, то, че цялата сграда може би трябва да се а, построи наново. Ако се санира сградата, това е много скъпо и това ще трябва да поеме Европейския парламент, т.е. Европейските данакоплаци, европейските данакоплаци трябва да платят за всички тези ремонти. Ето защо искам да помоля за правно осигуровка за, за една добра правна основа при купуването на сградата, за да не трябва ние да носим последствията за ремонта. От друга страна, смятам, че е разумно да купим тази сграда. Е Благодаря. Ингеборг поиска думата. Искам за азбеста да кажа нещо. Е, също и в контекста на азбеста в Страсбург. Имаме отворени правни казуси в този смисъл. Може би трябва да приложим същия подход, както в Страсбург и тук. Оценката на Фламански сочи, че е, аз не говоря фламандски, но доколкото разбирам, трябва да разберем каква, какви са отговорностите, какви са правните основания. Е, Тук ситуацията е по-добра, отколкото в Страсбург. Правните, правното положение в Страсбург е все още отворено. Ето защо аз бих се успокоила, но не, с една оценка, но не става с дума за това. Е, в Страсбург а, имахме такъв случай, всичко беше наред, но след 2-3 години се оказа, че опасността от азбест е много голяма. Благодаря. Сега господин Гайер, след това прекратяваме дискусията, защото има да гласуваме по много въпроси. Аз имам прост въпрос. Е, на какъв доклад се основавате, че е, цените на недвижимостите в Европа нарастват. Поне в този квартал. Благодаря. Господин докладчик, след тази интересна дискусия, какво ни предлагате? Благодаря. Но ситуацията е следната. Ще има решение на бюрото за сега бюрото е положително настроено към този модел. И предвижданията за пазар на недвижимите имоти в Брюксел но скоро бяха различни спрямо настоящите, но моделът за покупките беше прият от бюрото. И нашата отговорност е да оценим бюджетните измерения на това решение. Като се вземат предвид някои резерви, изказани тук в залата, по принцип всички са за закупуване, за, за придобиване на ново пространство за работа на парламента, но има резерви, изказани относно азбеста, като се предвид какво се случи в Страсбург. Мисля, че днес имаме по-добре развити модели за закупуване при финансово, и финансово управление на сградите. И нека да не забравяме, че сме свезели предвид модела също така за развитие на цените на недвижимите имоти. Мисля, че следващата среща е на 1 декември. И ако искате писмени обяснения, бих могъл да ви ги изготвя. Ако имате въпроси, задайте ми ги също така в писмена форма. Но като цяло искам да знам, съгласни ли сте с подобни на, на стратегия за покупки? Благодаря. Благодаря. Господин Букрус, госпожа Верон и след това заключа, заключаваме след по темата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Казах съвсем ясно, че по принцип съм за стратегията за купуване. Надявам се да няма обърквания и недоразбирания тук. Но искам още веднъж да подчертая, че от полза за цялата комисия да не получаваме информацията на части, само след като сме оказали натиск върху отделни власти. Казаха първоначално, че а, сградата няма азбест. После се видя, че има азбест. И че първата информация не е вярна. Сградата не е дори а, сигурна. Ако прочетете фламандски документ, който ни беше даден този петък, а, се оказа, че всъщност сградата въобще не е сигурна информацията, която беше дадена първоначално, не беше пълна. Липсващите страници от документа, който ни се предостави в петък, всъщност пристигнаха днес в 10 часа. Определено съществува голям риск. Така че има много начини за управляване на този проблем. Не, че съм против покупката по принцип, както вече казах, но съм за наблюдението на риска и за намаляване на пасивите. Нещо, което трябва да бъде вписано в правните документи, защото и да се упомене, че всъщност сградата не е сигурна и да се включат всички суми за саниране на сградата. Това трябва да се впише в документите за продажбата, най-вероятно ще промени цената и ще има други финансови последици. Нямаме друг избор, освен да се сръточим върху тези аспекти. Бихме могли да разгледаме в детайли останалите проблеми и скоро. И предполагам, и господин Левандовски ще се съгласи, че на 1 декември можем да оправим цялото оставащо досие. Госпожа Дюран. Да, благодаря, господин председател. И слушах въпросите, слушах забележките. Напълно нормално е да се питаме за азбеста, за пространството, за много проблеми, които са напълно основателни. Мисля, че комисията получи голям брой удовлетворителни отговори, но що се отнася до а, пространството, което ще ни даде тази сграда. Вярно, трудно е да се каже още от сега е, толкова квадратни метри означават е, толкова бюра, защото знаем, че понякога а, е, има, така се каже, номадски постове, например стажанти и други. Има постове, които всъщност са за един ден през за пет дни и така нататък. Ще трябва да направим симулация на гъвкавостта на босовете, а не толкова да, да броим спрямо квадратните метри. И относно предвижданията, които казват, че ще се повиши цената или че цената, настояща цена на недвижимите имоти е много висока, а пък, че ние имаме празни бюра, които трябва да се запълнят, а не да купуваме, мисля, че определено имаме нужда и желанието да купим сгради всъщност е желание да намалим дългосрочните разходи за найем на парламента. А относно азбеста, разбира много добре, спомням си е, спомням си колко травматизиращо беше това, което се случи в Страсбург. И предполагам, че ще получим отговорите в следващите месеци. Искам да благодаря на тези, които са изчели доклада този уикенд. Знам, че е малко късно. Знам, че обаче това е много полезно и че привлякохте вниманието ни върху а, това как да се махне азбеста в, с най-добри гаранции за всички нас. Merci, Madame Durand, qui nous donne la garantie qu'elle s'est... Благодаря, госпожа Дюран. Тя, тя обещава, че ще прочете също доклада. Господин заместник председател. Благодаря ви, господин председател. Що се отнася до цената? Значи казахме 25 милиона и половина. Но към тази цена трябва да се добави 30-30%. Защото а, собственика не продава чрез търк. Значи едно е реалната цена, т.е. цената за продажба, но трябва да добавиме и, и тази премия от 33% за и това води до... Цената става нещо като 31 милиона и нещо Така че не става дума за цена, която да е по-висока от пазарните цени. Тя си е точно такава, която трябва да бъде. Съгласно информацията, която притежаваме от експертите, експертите по недвижените имоти. Има така раздвижване на пазара през втората половина на годината и дори увеличаване на цените. <laughs> до 6%. Така че, напротив, няма, няма, няма падане на цените, особено в европейския квартал. Тъй като тук търсенето е голямо в този квартал. Що се отнася до азбеста? Предвид а, стандартите, а, сградата се смята като е, сграда, която е, отговаря на нормите, т.е. съществуващия азбест може да бъде е, махнат, изваден, а този, който е капсулиран в стените, е капсулиран така, че, че и количествата са такива, че той всъщност е под праговете на нормата. Така че, господин председател, имаме и срок. Срока е 30 ноември. Но... Ако не дадем окончателен отговор, If of November, we will miss this ако до 30 октомври не, но, ноември не дадем окончателен отговор, просто ще изпуснем тази чудесна възможност. А що се отнася до иска за а, тук до, до Люксембург, просто ще се провали. Bien. Euh, je vous remercie. Donc, euh, благодаря ви, господин докладчика направи предложение. По принцип да, но да, условно. Да се... Нали, това би, би, би могло да бъде казано на фламандската предприятие или фламандското е, компания, от която го купуваме, но с възможност да се разтрогне сделката при дадени условия. Ние не, не, не успорваме а, е, информацията, която ни е дадена и не успорваме източниците на информация, но имаме резерви. От ние трябва да, да ги да вземем на сериозно тези резерви, макар че господин заместник председателя отчасти отговори на нашите въпроси. Доколкото знам, гласуването ще бъде на началото на декември. Така че Салвадор. Господин председател. Господин председател, в Париж и в Брюксел и в Мадрид крайният срок си е крайен срок. Кога ще гласуваме, защото срокът е до 30. И тогава правната ситуация би се променила. И ние, нашата комисия, би трябвало да знае това. Може би днес трябва да гласуваме, да не чакаме до 30, защото тогава срокът изтича, тогава той е изтекал. Alors, <laughs> monsieur le vice-président. Oui. Господин заместник председател. Да, благодаря. Мисля, че цената е ясна. Както и от гледна точка пазарна цена, така и от гледна точка еволюция на пазарната цена. И че единственият проблем, който повдига известни съмнения, е азбеста. Както вече ви казах, мисля, че можем да купим сградата и да сме сигурни, че тя отговаря на здравното законодателство, свързано с азбеста. Това е информацията, която мога да ви дам. Сградата е сигурна от гледна точка азбест, да според правните разпоредби, които са в сила днес в Белгия. Това мога да ви кажа. Така че умолявам ви, дайте зелена светлина на тази операция, защото 30 ноември е крайният срок. И ако ми кажете, че ще гласувате на 1 декември, това означава, че просто ще изтървем дадената ни възможност. Господин докладчик, е, изменение на моето предложение. Разбира се, уважавам мнението на господин заместник-председателя. Бихме могли да решим днес, но при условие, че до 30 ноември ще получим писмено обяснение е от вас относно намаляването на пасивите. Това бих могли да направим. Мисля, че трябва да спрем до тук, казва председателя, защото час и половина обсъждаме сделката, която струва 30 е, милиона. И час и половина не можахме да, да... И също така час и половина обсъждахме 36 милиарда по предишната точка. Така че, нека да гласуваме. Дали ще дадем зелена светлина на комисията да купи сградата, ако до 30 ноември ни представи преди 30 ноември ни представи бюрото ни даде всички детайли, които са поискани от нашия докладчик, както по начина по който се оценява сградата и също така относно азбеста. Кой е за това предложение? Моля, вдигнете ръце. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Господин Букрус и социалистите. И, и госпожа Ингеборг също. Добре. А, решено за приема се. И така. Времето тече, не можем да спрем. казва на часовника по всички теми. Ще се върнем на точка 6. И ще трябва да го разгледаме, да я разгледаме много бързо. Става въпрос за проекто становище на бюджетната комисия по ам, комисията, представено пред комисията по външна търговия, засягаща финансов инструмент за трудничество с индустриализираните страни. Води се дебат миналата седмица. Аз съм докладчика по становището и получихме едно изменение номер 4, което се добавя към изменение номер 3 изменение, на което аз съм автора. И така, гласуваме първо измененията. Изменение едно. Кой е за? Докладчикът е за. Аз съм докладчика. Благодаря ви. Кой е против? Кой се осмелява да е против? Има ли някой? Има ли въздържали се? Няма, Приема се. Изменение 2. Аз също съм автор на това изменение. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Същото мнозинство виждам. Кой се въздържа? А, един против и един въздържал се. Изменение 3. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се изменение 3. Изменение 4. На господин Гуалтиери. Аз съм против защото то не отговаря на основния принцип на бюджетната комисия. Кой е за? Социалистите са за. А, ще трябва да броим. Стана интересно. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, ça suffit. 14. Достатъчно. А, 15, извинете. Кой е против? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et il y a une, une absence. 20 против и един въздържал се. Малко мнозинство, с което се отхвърля текста. И гласуваме цялото проекто становище. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Никой. Въздържали се никой. Приема се. Благодаря ви. Можем да преминем към точка 7. Европейска година на доброволчеството. Имаме проекто становище на Барбара Матера. И миналия път имахме дебат. Можем да започнем веднага с измененията. Изменение 7 на госпожа Балзани. Становището на докладчика. Аз лично нямам списъка с становищата по измененията. Не мога да ви кажа какво е становището на докладчика. А, ето го. Докладчикът е против. Така ли? Исках да кажа нещо, господин председател. Моля, за това проекто становище два аспекта са важни. От една страна повишаване на средствата по отношение на цифрите на комисията и на второ място са финансирането. Към първа точка комисията предвижда 3 милиона евро за подготвителните мерки през 2010 година и 6 милиона евро за мярката за годината на доброволчеството 2011 година. И както казах преди, аз предложих да имаме повишение на тези цифри, предложени от комисията. Аз говорих и с други колеги, получих подкрепа и от други колеги, и от групата на социалистите, и за това искам да предложа изменение от 6 милиона на 8 милиона евро по, по завишаване на цифрите, предложени от комисията. И по втора точка, 5 и шесто изменение ги оттеглям. Тук става дума за съкръщение на процента съкръщение от 60 на 58%. процента. И също така докладчика от, от Комисията по култура е съгласен. Портер, донк. Госпожо докладчик. Значи, изменения 5 и 6 са оттеглени. И доколкото разбирам, значи 5 и 6 са оттеглени. А, десето изменение се допълва с устно изменение, като сумата става 8 милиона. Добре. Така че на останалите изменения са следните. Член 2, параграф 3, госпожа Балзани. Докладчика е против. Кой е за? Нека да преброим. Голямата част от левицата е за. Je vous remercie. Il y a 13 pour. Qui est contre 13 е за. Против. Je pense que les contres sont plus nombreux. Значи има повече против от Въздържали се? Няма въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение. Балцани. Докладчика е против. За същото мнозинство ли имаме? За против? Да, на практика същото. Отхвърля се. Десето изменение. С устното изменение на госпожа Матер. Сега. За. Е против. Един против. Въздържали се. Приема се. Има един въздържал се. Така, значи приема се с изменението на госпожа Матеро. Трето изменение на докладчика за... Благодаря ви, против. За. Приема се. Четвърто изменение на докладчика за против стържали се приема се с мнозинство 5 и 6 са оттеглени а можем ли да гласуваме анблок измененията на госпожа Балзани 11, 12, 13 и 7 за същото мнозинство като Значи това е просто по <laughs> мнозинство против госпожа Балзани. Извинявайте, госпожа Балзани. Така. Отхвърлят се проекто резолюцията, законодателната резолюция, параграф 1.1. Изменение 1 на докладчика за против наляво са против, въздържали се, две, кой е за, а не, доста голямо мнозинство за и двете изменения се приемат и цялата проекторезолюция с внесените изменения за, против, кой смее да е против, един против, кой се въздържа. Госпожо Матера, прието е с мнозинство минус един глас. Комисията по култура на 22 ноември и гласуване в пленарна зала между 14 и 17 декември в Страсбург. Сега преминаваме към точка 8. Трансферите госпожа Аук. Трансферите на Юта. Има няколко трансфера, които са ни останали, но някои от тях са нови. Нека да започнем с последната седмица и преди това трансфера 35 за Шанхай. Той беше доста противоречив и участието на Европейския съюз в изложбата в Шанхай, световното изложение в Шанхай. Миналия път зададохме много въпроси. На... Получихме писмен отговор на пет страници от комисията. Аз лично съм съгласна с тези отговори. Не е нужно всичко да ни харесва, но комисията много подробно ни отговори, даде ни схеми. Сега знаем за какво става дума и знаем какво ще прави комисията с тези пари. Ако няма други въпроси и ако всички колеги са също на мнение, че сме получили достатъчно информация за този трансфер, 35, предлагам на колегите да гласуват положително за този трансфер. Euh, Благодаря. Доста дълго време обсъждахме тази точка миналия път. И така, кой е за това, което предлага докладчика? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? И, така, превод 35. Шанхай експрес се гласува. Приема се. Благодаря. 40. Тук става дума за резерва за ЕФС за ЕФСА в Палма. Искахме да го премахнем. Тук не, не гласувахме предишния път, защото не знаехме, че Комисията по околна среда също ще е за. От тях получихме междувременно положителен отговор и предлагам на колегите също да подкрепят този трансфер. Благодаря. Кой е за това предложение? Вдигнете ръка. Против? Насържали се? Приема. И така, приема се, приемаме трансфер 40. 43. 43. Тук става дума за енергийни проекти, а именно тези от плана за, економ... за економическо възстановяване. Тези бюджетни редове, енергийни мрежи, улавяне на въглероден двуокис и офшорни проекти. Тоест, от административната част има останали средства, комисията няма нужда от тези средства и те могат да се влеят в проектите. Миналия път попитах, може би комисията може да каже сега накратко дали има списък на проекти, дали проектите са одобрени има ли одобрени проекти. Ако нямате тази информация в момента, може да я предоставите в последствие. Това просто ме интересува. Мисля, че всички се интересуват от това, защото е хубаво колкото се може по-бързо да се оползотворят парите от плана за възстановяване на економиката, защото става дума в крайна сметка за европейската економика. Освен това, предлагам колегите да подкрепят този трансфер. Благодаря. Така, ние сме в частта 2009 на плана. Кой е за предложеното из... решение превод? Против? Въздържали се? Приема се. Е, трансфер 44. Тук става дума при 44 за програмата за изследвания. Е, комисията аргументира, че тези изследвания са необходими за опосредстване на Стокхолмската програма 2010-2011. Това е законодателната програма на комисията. И мисля, че тук трябва да е, подкрепим комисията с този трансфер. Благодаря. Кой е за този трансфер? Благодаря. Кой е против? Един против. Въздържали се? Приема се. Измен... Превод и трансфер 45. Тук също става дума за административни разходи, но този път за персонал, който не може да бъде използван, защото не е набран достатъчно бързо. И тук имаме повече пари за проекта Галилей и за едно предварително финансирана. По-добре е да опозотворим тези средства, вместо те да потънат някъде на празно. И така, да живее Галилео. Кой е за Галилео? Добре, като докладчика, кой е против? Благодаря, въздържали се. Приема се. Минаваме към трансфер 48. Е, трансфер Зула. Може би тук трябва да изчакаме е, с трансфера, докато чуем доклада от Раймър, точка 11, защото това са средства за фонда за глобализация, за приспособяване към глобализацията. Е, нека преминем по-добре към е, трансфер 51. Добре. Да. Да. Наистина ще чакаме доклада на Раймер за правното основание. Сега минаваме към 51-ви трансфер. Um Става дума за трансфера за Грузия, за Каза и за Косово, за мисия на, за наблюдение. Трябват голямо количество бронирани коли. Може да зададем тук много въпроси, но мисля, че ако вярваме на тези хора, които работеха от наше име в работната група, мисля, че може и да им дадем на нашите въпроси и да се задоволим с последващите отговори. Аз съм за този трансфер. Благодаря, госпожо докладчик. По принцип ми разтрува по-малко от войната. Кой е за финансирането на мира? Моля, вдигнете ръка за тези, тези които са за мира. Моля да видим кой ще финансира операциите за наблюдение на мира. Кой е против? Въздържали се? 51 за. И минаваме. А, а вие се въздържате. Добре. Въздържате се по мирните въпроси. Добре. И така, интелигентната енергия. Ще видим дали зелените са за тази енергия. Не видяхме, не, не можехме да намерим достатъчно хора, които да управляват и да популяризира тези, е, тази интелигентна енергия и за това преизпълнителната изпълнителната агенция са останали средства. И те сега трябва да бъдат използвани за самите проекти. Имаше обществена поръчка, която бе обявена и има толкова много постъпили проекти, че тези 500 515 000 евро могат да бъдат използвани за допълнителни проекти, а не за персонал. И бих предложила да ги подкрепим, да гласуваме за този трансфер. Е, Кой е за трансфер 52? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Да, приема се. И последен. Не, няма всъщност. Предпоследен трансфер 54 относно медиите. Um Същото се отнася тук и за медиите. Изпълнителната агенция не, не използва толкова средства, колкото бе планирала. Затова можем тези средства да ги насочим към бюджетния рейд за проектите. И тук също мога да, пред, пред, да предложа на, на комисията да подкрепи трансфера. Благодаря. Кой е за? Дигнете ръце. Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. Един против. Приема се. И, и е трансфер 55. Die gleiche, äh, die, den gleichen Sachverhalt. Da... Тук е положението е същото. Става дума за това, че изпълнителната агенция, която работеше за съвета по изследванията, не можа да набере толкова персонал, колкото беше планирала, може би няма нужда и от толкова хора. И така останаха средства, които могат да бъдат насочени в, към проектите. И това е разумно, защото всъщност този съвет по изследванията трябва да да поощрява проекти в, от седмата рамкова програма. Ето защо препоръчвам да подкрепим този трансфер. Великолепен трансфер. Ще вземем, ще отнемем от, финанс, от административните разходи, за да финансираме идеите. Кой е за този трансфер, кой е против? Благодаря, въздържали се. В такъв случай се приема. Поздравления на Юта Ханг. И се връщаме на Януш Левандовски. Благодаря, че изчакахте и стигаме до точка 9. Гласуваме 21 всъщност беше, 20, първи трансфер беше оттеглен, така че Пристъпваме към Комитета на регионите. в 4. Става въпрос за в 4. Тук има така нареченото колективно мобилизиране на фондове с предварително плащане от 5 милиона евро за новият комплекс от сгради. И най-вероятно това плащане ще продължи до 2026. И позволихме за 2007-2008 година да има същите а, а, предварителни плащания, но излишъкът беше намерен а, от а, намаляване на различни допълнителни плащания за административен персонал. И Имахме разрешение на бюджетната комисия за 2007 и 2008, а също така и за 2009 година за предварително плащане на част от сумата за намаляване на бъдещите плащания. И така, господин докладчик, вие сте за. А, тук се гласува амблок по 4 изменения, така ли? Да, става въпрос за същото прилагане за събира на 4 милиона евро от различни източници. За мен става въпрос за един трансфер, но можем да го разглеждаме като 4 и да ги гласуваме блок, така ли? Тоест, бюджетната линия, която излиза е една. Да. Да, ще гласуваме блок тогава. Кой е за този трансфер? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Трима против, въздържали се. Благодаря. Приема се. Господин докладчик, минаваме към комитета на регионите. Така става дума за трансфер 5 за Комитета на регионите. Имам, имам известни проблеми с цялостната им стратегия за замяна на компютрите. Става дума за една сума от 300 000 евро. Но в крайна сметка а, и пък и е регионите и социалния и е, економическа съвет трябва да действат като другите институции и да сменят една, е, една четвърт, на 25% от фонда, компютърния фонд всека година. Става дума за, всъщност за част от трансфер и за Комитета на региона и, те, и економически и социален така че искам да видя защо а, резервите, економиите се прехвърлят към перо компютри. Така че съм против. Освен за 299 хиляди и останалото за а, технически платформи, системи на диспаченки и така нататък. Благодаря ви. Ако ви, ако ви разбрах, господин докладчик, вие разглеждате две, два превода, два трансфера за две организации. Економическа, економически и социален съвет и Комитета на регионите. Ние трябва. Ние тук не, не, не, всъщност идеята не е да разрешаваме, а да кажем имаме ли някакво възражение. Доколкото разбирам, вие имате възражение в, за първата част, т.е. заместване на, а, замяна на компютърния фонд. Затова обаче нямате възражение по а, част втора, трета и четвърта. И ни предлагате да вземеме решение, което да е подобно за, за двете институции. За съжаление, обаче трябва да гласуваме по-отделно, защото става дума за две институции. Значи, първо, Комитет на регионите, а, кой подкрепя а, докладчика, който възразява по първа част замяна на компютрите. Аз имам възражение на, за замяната на компютри. 4.1а. А по 4.1 BCD нямам възражение. Само замяната на компютрите. А, при Социалния и економически съвет нещата са ясни. Също там е Замяната е под точка 1 и нямам възражение по точка 2. Значи, първо, Комитет на регионите. Докладчика има възражение по точка 4, а. я, само по, този, по тази точка, а не по другите. Кой е за предложението на докладчика? Благодаря ви. Против? Въздържали се? Един въздържал се. Значи, има възражение по тази точка. Сега, економически и социален съвет. Там вашите, вашия подход е същия. Да. Значи, има възражение по точка 1, замяна на компютърния фонд и по точка 2 системи, системи на диспачинг и така нататък, нямам възражение. Става дума, значи, за същото. Само за точка 1. Кой подкрепя това възражение ако искаме да бъдем последователни. За, против, предполагам, че едни и същи се въздържат, едни и същи се въздържа, така. А, ние изчерпахме а, точките, разглеждани от господин Левандовски. Извинете, господин председател. Им, е, трябва да има и една бележка на Сметната палата, която трябва да вземем предвид. Става дума за а, линия А, която трябва да стане Д, член на 27 на финансовия регламент. А, получават се економии. Тук що получихме просто тази забележка от Сметната палата. Смятате да не възразяваме, така ли? Добре. Благодаря ви, господин Левандовски. И последно гласуване по точка 10. Европейска агенция за химически препарати. Господин председател, колеги, мисля, че тук става дума за нещо доста ясно. С разлика от предишните въпроси, става дума за Европейската агенция по химикалите. Тази агенция е в Хелсинки и има около 425 сътрудника. Има е, седалището и е една сграда от 10 000 квадратни метра. Тя е на 7 етажа и особеността на агенцията е, че тя обработва много данни, свързани с сигурността, т.е. има е, много области, където трябва да, момента са взети много сериозни мерки за сигурност. Но въпросът е, че долу на първия етаж има един магазин, влизат и излизат товарни към камиони и тази част не можеше да се купи доскоро. В момента обаче тази част може да се наеме. Те не искат да я купят. и новата площ възлиза на 2900 квадратни метра. По този начин ще има възможност и персонала да се разшири, да получи повече възможност за създаване на допълнителни бюра. на цена 17,42 евро на квадратен метър плюс още 7 евро, което дава една стойност от 24 евро на квадратен метър, т.е. намен, найем. Аз бих подкрепила това искане, защото го смятам за разумно. Помняте си, че обсъдихме този проблем с директора на агенцията. Сега не го повикахме от Хелсинки да продължим дискусията, така че кой подкрепя позицията на докладчика да няма възражение за, против, въздържали се. Благодаря ви. Скъпи колеги, имаше, има още една точка, по която Раймер е докладчик – Става дума за фонда за приспособяване към глобализацията, но а, комисията по а, заедостта все още не е изразила позицията си. Искаш ли да, откли... да отложиме? Добре. Господин председател, ние чухме на миналото заседание предложението на Комисията за заедостта Говорихме за Волво, Швеция и другите предприятия. Доколкото си спомням, комисията каза, че тези три случая ще бъдат разглеждани по-отделно, защото ние искахме да имаме една опростена процедура, но случаите са съвсем различни и те не могат да бъдат гласувани онблок. Защото един случай може да бъде обработен по-бързо от друг случай. И комисията бе съгласна с това предложение. Това е свързано естествено и с доклада на Юта. В последствие, след нашата дискусия, имаме становище от Комисията на заедостта и очакваме отговор от Комисията по отношение на допълнителни въпроси от комисията по заетостта и ако тези отговори от страна на Европейската комисия не са задоволителни, то тогава би трябвало да изчакаме с нашето решение. И бих препоръчал точките от 1 до 4 е, точките от 1 до 2, казва говорившията именно въпроса за Волво от Швеция, да да ги обработим е, по отношение на Австрия. Средствата за подкрепа на незаетите хора. 6500 евро и 14300 евро за Швеция. Комисията трябва да ни даде повече информация и Комисията по заедостта зададе въпроса за Хейманс от Нидерландия. Искаше повече информация за ситуацията на това предприятие, въпреки че това предприятие има клонове в Белгия и Германия. Комисията по заедостта не бяха доволни с потвърждението, че тези мерки могат да бъдат свързани с мерки за подкрепа от структурния фонд. Може би комисията може да даде повече информация и времето доста напредна. Не знае дали това е възможно. Иначе бих препоръчал по-вече да вземем предвид становището на Комисията по заедостта и да изчакаме допълнителна информация от страна на Европейската комисия. Благодаря, господин докладчик. Няма да имаме време да отваряме дебат, но Европейската комисия изслуша с интерес вашите въпроси и ще очакваме и точни отговори преди проучването на вашия доклад и гласуването по него. И както вече беше споменато, се споразумяхме с Комисията по заедостта, а също и по изпълнителната комисия, за да може за напред тези досиета да са ни представени по-отделно и да не ни се налага да а, закъсняваме и да изчакваме взимането на, примерно, едно положително решение, защото, примерно, съседно другото досие, което вървяха заедно, не е било решено още. И така, напомням, че следващото заседание е вторник, 1 декември. И тези, които ще дадат на процедурата по помирение, сряда 18 този месец. Искам също така да благодаря на асистентката Пайви Омен. Да, моля, аплодирайте я. Това е последното й участие в бюджетната комисия. Тя беше тук от 8 години и не ни напуска напълно а всъщност е назначена чрез гласувани от нас трансфер. Тя ще отиде да работи в Агенцията по химикалите в Хелзинки и ще се върне при своето семейство, без да напуска и Европейския парламент. И... Нека да й пожелаем успех в бъдещите кариера. Уважаеми колеги, закривам заседанието и ще се видим на процедурата по помирение.